Okay. I think we can start. И така, нека да започнем. С следобедното заседание имаме изслушване. Добре е дошъл на колегата Кьоник. За втори път е пред нас колегата в новия парламент, но аз за първи път пък председателствам по време на своето председателство, на, на своя мандат. Много се радваме, че сте тук. Идвате винаги и на официални изслушвания, и не само. Организираме това в рамките на регламента за единния механизъм за преструктуриране и споразумението между съвета за преструктуриране и парламента за демократична отчетност и задачите, които изпълнява този съвет за преструктуриране каква е процедурата, каквато е винаги. Тоест, ще има встъпителни думи на госпожа Кьоник 10 минути и след това ще имаме въпроси и отговори. Заповядайте. Thank you very much, dear Благодаря, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря ви за поканата. Мисля, че за първи път мога публично да ви поздравя за това, че бяхте избрана за председател. Имаме общ интерес режима за преструктуриране да бъде максимално ефективен и ефикасен. И сега в встъпителните си думи ще се опитам да разгледам приоритетите на съвета и след това ще говоря за приоритетите за 2020 година. Банковия пакет първо. Изпълнението на този пакет ще бъде основен приоритет за нас в идните месеци. Всъщност не съм много точна. То е приоритет последните месеци, така или иначе. За момента, и сега се връщам към първата директива за възстановяване и преструктуриране. Първият цикъл беше 18-19. Там имаше различен подход. Катрая на тази година всички банки ще имат задължителни цели за минималните изисквания и приемливи задължения. Сега преминавам към втората директива за възстановяване и преструктуриране. Там има някои предизвикателства пред нашия съвет. Пакетът въвежда изисквания за общ капацитет за покриване на загубите. Той ще влезе в законодателството и това ще се прилага към системно важни банки. И така рамката МРЛ за минималните изисквания ще отговаря на общите изисквания. Тези глобално значими институции, както и водещите банки, банки с активи над 100 милиарда са това, както и някои други банки, избрани от съответните национални органи, ще трябва да имат минимална част от тези минимални изисквания МРЛ в подчинени облигации. Другите банки, при които няма задължителни минимални изисквания за подчиняване на заемите, то при тях съвета може да иска такова подчиняване на дълга и да не се нарушава принципа, нито един кредитор да не е засегнат или да не е поставен на равна нога с другите. Всички банки, не само големите, трябва да станат успешно оздравени или преобразувани, или с възможност за такова нещо. Преминава се към различни цели. Това може да го наречем нещо техническо, но е много повече от това. Клоновете в бъдеще трябва да излязат с инструменти в тази група, пряко или непряко. Това трябва да стане към по-високото ниво на преобразуване. Нещата стават доста технични. Много е важно за нашето планиране това. Може би това е най-известното условие за това да бъдат успешно преобразовани. банките. Трябва да имат достатъчно средства да поемат загуби и няма да има спасяване посредством а, спестяванията на гражданите, ще има спасяване посредством средства, които идват от бизнеса. Многогодишен подход имаме към МРЕЛ, като целта е да има пропорционалност в системата и да се запази равни условия, високи нива на преструктуриране в Банковия съюз. Възнамеряваме това да направим и през едните години липсата на достатъчни МРЛ или минимални изисквания за собствени средства и приемливо задължение МРЛ означават и една такава стратегия. Нека да ви дам няколко цифри. Те са агрегирани, но искам да кажа, че агрегираните цифри биват два вида. Тези, които имат свръх МРЛ и тези, които са под целта. Общата цел е около 25 5.2% от общото рискова експозиция, а пък агрегираното цифра е 1,8 трилиона евро в четвъртото три месече на 18-та година, почти същото предната година. Също така за момента за онези банки, за които няма задължителни изисквания, ние оказахме, че очакваме от тях 17,8% да бъдат рисково от претеглените активи с инструменти, което е 1,2 трилиона евро недостатъците или там, където не се стига до минимума, средно това са 2% от рисково претеглените активи, т.е. има недостиг. 340 милиарда евро са това в края на миналата година. И сега проблема започва с новите изисквания. Цифрите ще се променят и ще има повече изисквания за подчиняване на дълга но и укрепване. Основното послание тук е, че това е огромна сума, когато, разбира се, го сравним с собствените си спестявания или средства. Но не е непреодолима сумата, имайки предвид, че миналата година 140 милиарда задължения по МРЛ са емитирани, а сумата е по-голяма тази година. Така че индустрията може да се справи с една такава сума или цифра. Извинявайте, настинала съм. Нормално е това време на годината. Нека сега да видим какви са темите. Макар, че Директивата за възстановяване и преструктуриране 2 започва да действа от до година, края на септември 20 година. Ние работим активно, за да коригираме политиките си като целта е новата политика за МРЛ да е готова до второто три месече на 20-та година, включително и консултации с индустрията за част от сферите. Това означава, че ще започнем да я прилагаме през а, цикъла за а, преструктуриране 2020 година и във второто три месече очакваме да се вземе това предвид, когато ще се прилага директивата за капиталовите изисквания, когато тя трябва да бъде вече е, добре транспронирана в националните законодателства. Много работа минава, но едва ли пък ще е много лесно. Нека да видим какви са основните промени. Тук говоря най-вече за минималните изисквания или МРЛ. Първо по-твърди условия, за да може инструментите въобще да бъдат приемливи по МРЛ, т.е. Тази, това подчиняване и след това вътрешният МРЛ. Да види кой може във вътрешен план да има МРЛ. Става дума за възможност за преобразуване, но новото законодателство е много сложно. И в крайна сметка такива са компромисите. Работим заедно с националните власти, с комисията, с Европейската централна банка, и Европейския банков орган, за да може част от елементите да бъдат разрешени. Сега ще отнеме време е, отделните органи и власти да преодолеят е, въпросите свързани с тълкования и за това е нужно поетапно въвеждане на новата рамка, тъй като още от сега е ясно, че текстовете на ниво 2 на ЕБО – ще закъснеят. Първите ни решения ще бъдат преди да получим окончателната формулировка от ЕБО. Още едно предизвикателство, което е нещо, което е приоритет за нас, е оценката на възможността за оздравяване или преобразуване. Имаме няколко потока работа, които текат. Тук първо сигурно знаете, че сме излезли с очаквания към банките. Това е един документ, който до утре е, е отворен за коментари. Това не е нов набор от политики. Не, тук в един документ ясно казваме какво очакваме да направят банките, за да може те сами успешно да се преобразуват. Тоест, указания, репери, жалони, може да ги наречем, за да може индустрията да има ясен път и да види каква е нашата оценка. Този документ допълва писмата, приоритетните писма. Това е термин, в който ясно казва какво трябва да направи банката в рамките на една година. Тези писма вече трети път са изпратени и там ясно на всяка банка даваме конкретни приоритети за нея, по което тя трябва да работи, за да може тя успешно да може да се преобразува или оздрави. Тук даваме конкретни задачи и указания – след това имаме една оценка на напредъка от страна на нас, нещо като бележник, в който един вид им казваме каква оценка им даваме и върху какво трябва да работят, за да се подобрят. И ако е нужно, ще задействаме процедури по пречки за банки, които не получават достатъчно, не, не са постигнали достатъчен напредък. и ще ви дам повече информация нататък, ако имате нужда. Има още нещо. което мисля, че трябва да оповестим. Това е една карта, в която казваме коя банка къде е по пътя за успешно оздравяване. Защо казвам, че леко се притеснявам, че излизаме с тази карта? защото си изпомням дискусиите на Борда за финансова стабилност, където дебата беше за това на тази карта, че някои бяха по-оранжеви, по-зелени, по-червени и оценките на цветовете. Така че е добре по-ясна информация да дадем, а не оценки на цветове. Идеята е да има по-добра възможност за преобразуване. И преди да стигна до края, извлекохме полуки от предишни решения да не оздравим банки. Сигурно знаете, че в август тази година взехме решение за една малка банка, която имаше възможност да се провали и решихме, че не е в публичен интерес да бъде оздравена. След това видяхме обаче колко трудно е това становище да се превърне в ясен подход, за да влезе в ликвидация тази банка. И затова е нужно да има подобрение, що се отнася до а, преструктурирането и ликвидацията и включая хармонизирани процедури или правила – за отнемане на лиценза. ЕЦБ отнема лиценза на базата на 19 различни национални закони. Мога да обясня още неща по тази тема. Сега, не на последно място, някои известни теми. Надяваме се да се стигне споразумение по последния стълб на Банковия съюз. Има така напредък който се образува около схемата за гарантиране на депозити, се надяваме това да приключи по време на този парламентарен мандат. Искаме повече работа да се извърши за укрепване а, на този пазар, докато това е много важно за всички и не на последно място финансовите институции. Отново последните дати засилваме събирането на средства за единния фонд за преструктуриране 33 милиарда и в края на едната година се надявам да бъдем над 40 милиарда. Но отново това не е ясно кога ще се случи. Има и подробности свързани с предпазния механизъм, бекстоп и се надявам там също да има напредък. Може би Хубаво е да сме оптимисти и това да стане и по време на утрешното заседание на Еврогрупата. За съжаление, трябваше да променя нещата, но няма значение. За съжаление, решенията за ликвидност и финансирането все още не се задават на хоризонта. Надявам се, че новата година ще доведе до нови решения. С това бих искал а, да приключа до тук и да кажа, че ние сме решени да работим по успешното преобразуване на банките, но трябва да приключим и работата по Банковия съюз. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега продължаваме с а, въпросите и отговорите. Маркус Фербер, НП. Благодаря ви. Госпожо Кьоник, ще си изкажа народния си език. Преди всичко ви пресно добре дошла и ви пожелавам бързо да оздравеете. Аз успях да се оправя след тъстинката си, така че спокойно не е толкова страшно. Ако сравним в принципът който се основава Европейският система за структуриране и основаване, тя е пряко свързана с националната система. Знаем, че всяка държава членка има собствена правна рамка за преобразуване не само на банките, и на всички други видове финансови институции. И няма как в тези условия да разработим единен режим за преструктуриране. Знаете също така, че темата е много щекотлива в съвета, но няма да навлизам в подробности. Ще го обсъдим по-подробно семинара утре. Но бих искала да чуя мнението ви за това как може да изглежда европейската рамка за преструктуриране, т.е. какъв според вас е от който има някакви шансове да бъде прият в съвета? Според мен има две причини, поради които би трябвало да се съсредоточим върху мерките в тази област. Първо място, както казахте, когато сме когато вземем решение за проструктуриране, сме сблъскваме незавменно с 19 различни системи, дори повече, защото в някои държави членки има повече от една система. Вторият довод е този, който и аз споменах. В момента не разполагаме с рамка, която да ни позволи когато дадена банка, която е, е предфалит, но недостатъчно е голяма, за да се сметне за системно нужна и да бъде преструктурирана, тя трябва да може да бъде ликвидирана и то с, еднаква, с еднакъв метод, който да се прилага всички държави членки. Какво имаме, какво трябва да постигнем, за да как може да постигнем тази цел? Несъстоятелността е пряко свързана с редица други правни рамки. ако се опитаме да постигнем такава система на европейско равнище, безкрайно е, ще се проточи цялата, целият дебат съвет. Така че нека да започнем с по-скромни амбиции. Нека да кажем, че банките, е, които са изправени пред фалит, могат да бъдат ликвидирани по е, безопасен за системата начин. И може да видим какво правят американците. Имат системата FDIC, която на практика съчетава ролята на отговарящият за административното е, ликвидиране орган с схемата за застраховане на влоговете. Тоест, ние ще опитаме да изградим и двете паралелно, но не искам и аз да разкривам повече съдържанието на семинар, който ще поведем утре. Благодаря ви. Имате допълващ въпрос ли? Добре, с краткото време, което ми остава, в а, доклада си за мониторинг от месец юни сте установили няколко държави членки, при които а, буферът по МРЛ е недостатъчен. Как изглеждат нещата към момента? Някой от... А... Извинете, ще да попадна в копката да отговоря на немски. Някои а, институции действително а, се започнаха да увеличават собствения капитал, но за други кредитни институции самите ние призивахме, че ще им отнеме повече време, тъй като няма достъп до капиталовите пазари и трябва да изчистят баланса си, т.е. ще им отнеме по-дълго време и не сме взе, взимали нови решения от лятото насам. Решението, което взимаме в момента, са по-скоро последващи решения. Но Предполагам, че разминаването е намаляло, т.е. недостига в известна степен е компенсиран. Но за някои институции ще е нужен по-дълъг преходен период. И ще си позволя да го кажа днес тук. Разполагаме с две, два стълба за да се гарантира възможността за преструктуриране на банка. Едната е МРЛ, а другата е цялостната система с доброто управление на структурите. И аз с някои от тези банки и се опитах да им отправя съобщението, че ако имате достатъчно добри резултати по единият стълб ще сте и първенец в курса по другият стълб. Мисля, че разбрахте какво искам да кажа. Орор Лалюк, СНД. Орор Лалюк от Силисти демократите. Добър ден и благодаря, госпожо председател. Благодаря ви също така за това, че редовно участвате на нашите заседания и че ни осведомявате за напредъка в работата си. Благодаря ви също така, че дойдохте въпреки че сте настинала. Аз също съм болна, така че ще ми извините за това, че дъвча дъвка, докато се изказвам, т.е. за да не кашлям. Кризата с а, ипотечната криза в Съединените щати ни показва колко сериозно заплаха да представляват дериватите и се оказа, че е много трудно да се ликвидират в този вид а, активи. За пореден път се убедихме в това с а, случая Дексия, който продължава да не е разрешен. Бих искала да чуя тем, в, мнението ви и какво можете да кажете за деривативите в а, контекста на в търговските портфейни. и дали в крайна сметка няма сигнал до това, което предлага либералната школа в Чикаго, т.е. да се обмисли финансови орган, който разрешава пускат на пазара някои видове финансови инструменти. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Всяка седмица излизат се нови и нови доклади, които и, а, осъществяват връзка между финансовите рискове и климатичните рискове. Тези доклади се изготвят от финансови институции и се питам как а, съвета за преструктуриране гледа на климатичните и, и рискове с околната среда? Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос. Появи се, създаде се една, с, с, с, една мрежа на банкови органи за екологизиране на банковата система. Доколкото знам, съвета не, не е част от него, но може би греша. Бих искала да знам дали това е идея, която обмисляте. Благодаря ви. Let me try to answer the questions. Uh, Ще се опитам да отговоря на въпросите ви подред. Разглеждането на търговският портфейл и дериватите е, е ключов е, приоритет за нас. Но искам се пак да ви припомня, че ако погледнем е, положението при време на финансовата криза и го сравним с настоящото положение, в една област има значителна промяна – и по-голямата част от а, търговските портфели бяха а, изчистени чрез централните контрагенти. Тоест голямата част а, се, от сделките преминават по централните контрагенти, не през извънборсови операции, което пък създава въпрос за системния риск, който, на който са изложени централните контрагенти. Започваме поредица от тестове с някои от банките с големи портфейли, за да ни покажат как ще се справят, ако се стигне до проблем, колко време ще им отнеме, за какво ще ликвидират и колко време ще им трябва да, за, да, за да ликвидират даденият търговски портфейл. Защото е трудно да се започне незабавно постулиране, като техническият термин е Solvent Wind Down, т.е. идеята е да не се стигне до несъстоятелност по нито една от експозициите и всичко е свързано с ликвидността, с която разполагат и времето, което отнема ликвидирането е. Не казвам, че трябва напълно да се забравят този вид продукти, но трябва да сме много добре наясно как, какви са механизмите, които ги управляват. Вторият ни дейност е малко по-далеч от а, това, което вършим ежедневно. Напълно сме наясно с тази група от централни банки и следим отстрани дейността на мрежата. Не сме част от нея, защото не сме централна банка. Но за нас климатичните въпроси по-скоро попадат в, област, в мандата на надзорните органи, отколкото на органи, занимаващи се с преструктурирането, но безпълно трябва да, да следим и тази тема. Now, Luis Garicano from Renew. Yes. Луис Герикано от Renew. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. Много се радвам, че често ни посещавате. Съгласен съм с много от като казахте за ликвидността, преструктурирането и нуждите ни. Но бих искала да чуя малко повече как ще изглежда рамката за преструктуриране. И още един въпрос имам. Дали всъщност някога ще използваме активите, които са заделени за съвета за преструктуриране? съвета реши, че банките, две от банките с обща стойност около 60 милиарда не отговарят на общественият интерес. А сега се стигна до, с, с, до заради от 7,5 милиарда на втората по големина банка в Германия, въпреки че все още не е достатъчно силно общественото внимание към темата. И не е много ясно дали и тази банка ще успее да изговори на изискванията в на теста. Така че няколко от, няколко от големите е, институции успяват да се обиколят по някакъв начин а, рамката и в крайна сметка получават е, принеда на корпорациите, което стана съвсем ясно с двете италиански банки. Какво значи това? Работи ли системата? Или наистина ще стигна там, че държавите ще продължават да си правят каквото си искат и ще, ще продължават да заобикалят европейската рамка, която сме създали за разрешаване на този вид проблеми. Благодаря ви. И аз си благодаря. Безспорно смятам, че прагът не е прекалено висок, но също така съм наясно с дебата, който се води, който в известна степен е свързан с дебата за преструктуриране и неплатежоспособност или фалит. Тази година излязохме с документ, в който описваме как бих, бихме искали да се осъществява оценката за обществен интерес, т.е. как гледаме на възможността за преструктуриране или сценария, в който се допусква ликвидиране на банката. Така че може да се обмислят някои промени, може да се направят по-строги или малко по-смекчени правилата, но всяко такова решение си има своите последици. А ми се струва, че понякога дебатът а, из, а, губи отчасти основната си цел. Тъй като преструктурирането предвижда пълно планиране, спазване на МРЛ и тъй нататък. Така че това е дискусия, която трябва много внимателно да се проведе и трябва да е наясно дали искате повече байерки да бъдат преструктурирани, защото в такъв случай се прилага целият набор от правила или трябва да се обмисли по-добър начин за справяне с ситуацията и тук се връщам на въпрос на друг господин Фербер, т.е. да има добре установена процедура за несъстоятелност. Не искам да коментирам отделни банки, но ми се струва, че доста добро решение взехме, че става въпроса за по-структуриране. Но трябва да сме ясно какви инструменти разполагаме за несъстоятелност на дадена банка или ако искаме да има преструктуриране, тогава трябва да увеличим набора на инструменти, които разполагаме. Добре, но ако бяхме малко по-щедри с рамката за преструктуриране, може би нямаше да сме изправени по толкова много проблеми с липса на хармонизация на рамката за несъстоятелност. Разбирам, че не искате да се обявяват някои а, някои някои критерии като възможност за преструктуриране, но това може би е решение на част от проблемите. Отговора. Да, може би част на някои от проблемите, но в случай, че вземем такова решение, се казва МРЛ трябва да се приложи, съответно банката трябва да натрупа нужните буфери. в някои случаи наистина се питате дали преструктурирането действително е по-доброто решение. Ако се стигне до някакъв проблем, ще има опит, ще се стигне до ликвидиране на банката, а няма да се продължат с опитите за нейното преструктуриране. И е важно също така, когато обсъждаме тази тема, да вземем предвид и комуникацията с, с банките от Генерална дирекция от Ресорната генерална дирекция и трябва да е ясно в коя рамка се осъществява комуникацията за преструктуриране и за несъстоятелност. Благодаря, госпожо председател, госпожо Кьоник. Добре дошла, благодаря за вашия принос и за дискусията, която се проведе. Доста говорихте за Емрал. Аз ще продължа. Разбирам колко важно е това за вас, но за нас също е много важно да се намали риска в банковата система, за да изчезне празната между активи и неща, които трябва да се съберат. Разбирам, че нещата не са толкова прозрачни и не е ясно какво се случва с отделните институции и това е свързано с чувствителни неща, но рано или късно, струва ми се, тук трябва да има нещо като капиталово съотношение за банките. Кога смятате, че те все пак ще отворят своите документи, ще ни предоставят документацията, която ни е необходима за МРАО, за това дали е възможно да има преструктуриране. И няма значение кое ниво по отношение на капитал са тези банки. Кога, според вас, ще можете да попълните този пропуск и кога тази информация ще стане налична за всички нас? Този дебат се проведе И от самото начало трябва да кажа, че няма задължения от наша страна. Може дори да попитате дали имаме право да публикуваме данните за Емрал. Винаги сме окоръжавали банките да направят две неща. Първо, най-вече да бъдат изключително прозрачни във връзка с проблема с техните взимания. И също така окоръжаваме банките, или най-малкото сме казали, че нямаме нищо против банките да ни запознаят със своите цифри за МРАО. Много банки, бих казала, публикуват тези данни, особено тези, които искат да ни убедят, че всичко е наред, но много показват своите цели. Не виждам обаче медиите или хората да се фокусират върху това. Изглежда, че много повече се фокусират върху притеснения във връзка с безопасността. Определи сме тази тема и с ЕСМА, Европейския орган за ценни книжа и пазари, и сме говорили с тях дали следва да има прозрачно за обществото но това е свързано и с общата оценка на това до каква степен една банка търпи възстановяване и преструктуриране. През 2020-2021 година ще има информация. Банката за развитие ще разгледа това но мисля, че след законодателите следва да се произнесат. Франческа Донато за идентичност и демокрация. Благодаря, ще се изкажа на италиански. Сеньора президенте, госпожо председател, аз ще задам същия въпрос, който зададе колегата за прозрачността. Както добре знаете, механизма за единен надзор следва сложни механики и комуникацията с другите европейски институции, Европейския парламент а и Сметната палата често не е достатъчно добра. Критериите, с които се вземат решенията или си прави класирането, класификацията и обективните аргументи, върху които почиват датите, не се дават на институциите, нито на депутатите – Хубаво би било. Добре, ще кажете, пазара ще реагира, не е добре да излизат тези документи, но когато се говори за секретност, изведнъж се оказва така, че и сметната палата, и ние нямаме достъп. А ние имаме право на достъп до цялата информация, която е необходима, без тя да става публично достояние. Добре, знаем, че единствените документи, които се предоставят, са доста ограничени като достъп. Това според мен е така язва на демокрацията. Няма достатъчна прозрачност. Повечето европейски институции твърдят, че това е основна стойност и ценност за тях. 14 януари тази година Сметната палата изрично каза на Европейския парламент и на съвета да променят правилата, които споменах, правилата за комуникация и обмен на информация и към парламента бе обърната тази препоръка. Какво мислите вие? А, може ли този процес на прозрачност да включи и вас, да се дава конкретна информация на другите институционни органи на Европейския съюз и на националните парламенти, за да могат те е, да направят правилния избор. И ако смятате, че е правилно това и такава прозрачност е нужна, какво трябва да включва тя? Мисля, че има една много тънка линия, която трябва да начертаем тук. Започваме с плановете за възстановяване, които вижда ЕЦБ. Ние даваме своя коментар по тях. След това надзорника на ЕЦБ получава консултации във връзка с всички планове за преструктуриране т.е. ние работим много тясно. Споменахте Сметната палата. Когато те изготвиха първата оценка на нашата работа, те поискаха да имаме, да им представим, извинявайте, плановете за преструктуриране на определени институции и ние го позволихме при спазване на много строги условия. Плана за преструктуриране, който ние пишем, е по-скоро сценарий какво правим ако. Ако това се публикува твърде рано, маркет, пазара може да се позиционира така и да се опита да насочи нещата така, че е, да предвиди това, което ние сме описали. Затова следва да сме много внимателни. Опитали сме се да следваме малко по-различен подход. Казали сме, че искаме да бъдем наистина прозрачни за своите политики, за очакванията. И както казах по-рано, да помислим за това да публикуваме малко повече неща за Емрал. Това е съвсем приемливо. Нашите английски и американски колеги правят оценка на възможността за преструктуриране и след това публикуват нещо. В Америка обаче следва да се публикува от страна на банките това, което е в титул 1. За момента ЕСМА, според член 88, е, казва, че имаме много строги правила за конфиденциалност и мисля, че е логично да бъде така. Нека само да кажа, че в момента ние сме обект на втори одит за изпълнението от страна на Сметната палата. Дали сме им повече им достъп също по начина по който го прави и ЕЦБ, т.е. опитваме се да намерим баланс. Благодаря. Давам думата на Данута Хубнер от е НЕП. Благодаря. Искам да задам два въпроса. Първият е свързан с Брексит. Спомням си, може би преди година малко повече, имахме притеснения за това, че ще има банки, които ще се преместят в Европейския съюз, за да могат да имат все още достъп до Европейския парламент и ще го направят с една стратегия за основаване на дружества почтенски кутии. Каква е вашата оценка? Успяхме ли да избегнем този сценарий? Според вас това случи ли се или не успях да се случи и успешно го избегнахме? Втория ми въпрос е свързан с взаимоотношенията между надзора и преструктурирането и органите, които се занимават с тези две теми. Не знам дали можете да направите сравнение между това как гледате днес върху тази тема. И начинът по който сте гледали на темата в началото на работата на вашата институция – както и всъщност разделението на работата на операциите между двете институции, за да разберем кои неща трябва да бъдат разгледани на ниво надзор и да не минават към преструктуриране. Не говоря от правна гледна точка, от гледна точка на правната рамка, а по-скоро предизвикателствата, пред които сте изправени. Какво може да бъде направено по-скоро на ниво надзор? Нека първо да отговоря на вашия въпрос за Брекзит. Разбирам, че не споменах тази дума изобщо в своята реч. Бих казала, че много успешно успяхме заедно с ЕЦБ и с единния надзорен механизъм да предотвратим този вариант и всички дружества, които се преместиха към Европейския съюз, имат а, ясна структура, управителен съвет. И а, какво, както и сценария, ако нещо не е наред, какво би могло да се случи. Работата през 2020 ще включва и добро сътрудничество с органите в САЩ или Обединеното кралство, за да ни кажат каква е съответната стратегия за преструктуриране на общо на цялата група, дали ако нещо се случи, има възможност за преструктуриране тук и как вървят нещата по варигата. През 2019 година бих казала, по-скоро поставихме основите, но през 2020 година сериозно ще се занимаваме с това и съм относително уверена, че ще отбележим напредък. Също така, за някои неща, за които четахме, че не може да настъпят промени. Става въпрос за издаване по силата на законодателството на Обединеното кралство. Виждаме обаче, че банките промениха своя подход. Работят по закона на Европейския съюз от 2007 година, така че ако е необходимо, законодателството може да се промени. Тук също нещата вървят добре. Сега как върви сътрудничеството между единния надзорен механизъм, извинете, единния съвет за надзор и единния съвет за преструктуриране. Имаме економически паричен съюз, който до известна степен автоматизира обмена на информация. Когато има проблеми, те са свързани по-скоро с хората, отколкото с системата. Това работи. Как се случват нещата в ежедневен план? Ясно е, че надзорният орган разглежда банките, които срещат затруднения, как те да се възстановят, как те да се оправят. И следващото следващата стъпка за тях е по-различна от следващата стъпка, която би била за нас. Защото при нас следващата стъпка би била не смятате ли, че вече стига толкова и е време да прекратим нещата? Това според мен е много естествено и необходимо противоречие, защото не е добре да обявим банките в несъстоятелност твърде рано, но не е добре да закъснеем твърде много, защото ще ви дам само един пример. Когато все още искате да продадете част от организацията, то трябва да има пазарна цена и франчайз. Ако изчакаме твърде много, това вече може да е изчезнало поради тази причина. Сме се опитали наистина да намерим баланса и през последните години сме доста доволни от това как се случват нещата. Благодаря. Алфред Санд от Социалисти и Демократи. Благодаря все повече и повече финансовата и оперативна ситуация на малките и средни банки, особено в по-малките държави членки, води до притеснения. Някои обвиняват меките политики на Централната банка на Европейския съюз за това, но това не е всичко. Като Предложение имаме от Германия тези банки да бъдат обект на надзор като системни банки. Имаме и примера с Америка. Натиска от страна на еврозоната също се натрупва. Оперативната и пазарна ситуация на малките и средни банки все повече и повече се влушава тъй като техните административни разходи се увеличават. Някои от директорите вярват, че идеята е, че те са обект на преследване, за да могат да бъдат погълнати от по-големите банки. Въпреки това, голяма част от тези малки банки обслужват нишови малки пазари, които не представляват интерес за големите банки. Това би трябвало да води до притеснения това всъщност води ли до притеснение в единния борт за преструктуриране? Ако да, защо и ако не, защо? Ами много ми се иска да имам вълшебна пръчка. Решението, мисля, прав сте, когато гледаме малките и средни по размер банки, е, че има много а, регулаторни рамки, в които те, които те трябва да спазват. Една голяма част от тях са и оправдани. Също време, обаче трябва да видим дали дадена банка обслужва нишов пазар, дали има своята роля в националния пазар и тогава мисля, бизнес ролята ще им позволи да бъдат доходоносни. От гледна точка на преструктурирането, почти всички тези банки попадат в обхвата на националните органи за преструктуриране, т.е. не на европейско ниво. И ние работим в тясно сътрудничество с националните органи, за да сме сигурни, че нещата са пропорционални по отношение на планирането на преструктуриране, за да може в случаите, в които има страна с много такива малки банки, да имаме един модел на подход и да имаме информация за ключови показатели, защото ако някоя от, тази, от тези банки срещне затруднение, тя би трябвало да изпадне в несъстоятелност по националното законодателство. Също така трябва да видим и следното. Има доста области. Банките трябва да се фокусират върху ефективността на своята организация и трябва отново да се фокусират върху определени пазари – след това трябва да видим дали се налага да се изгради капитал, защото растежа се ограничава от капитала. Нямам реален отговор на това, което ме питате. Както казах, вълшебна пръчка нямам. Разбирате ли обаче, че това е проблем за хора, да речем в определени социални групи, да речем тези банки имат социална функция на национално, поднационално ниво и в един момент нещата просто започват да а, се разпадат. Европа е толкова многообразна по отношение на банките. Забравих обаче да спомена нещо. Нещо мога да кажа със сигурност. Нашата работа не е да насърчаваме консолидация на пазара. Ние реагираме тогава, когато банка е в затруднение, а не сме ние тези, които казваме, хубаво е да има сливания, за да имаме по-големи банки. Това не е нашата работа. И така, последния въпрос от Презреди Европа. Благодаря, госпожо председател, госпожо Кьоник. Добре дошла отново в Европейския парламент. Искам отново да видим какво се случва във връзка с несъответствието по отношение на ликвидността. Искаме да сме сигурни, че има вариант да има достъп не само до фонда за преструктуриране, но и до фонда Бекстоп. For, uh, uh Um, в случая с Банко Популаре е, стана ясно, че банките могат да срещнат затруднения и заради проблеми с ликвидността. Поради това въпроса с ликвидността се обсъжда в цяла Европа. Аз се чути каква е вашата гледна точка по отношение на ликвидността и престругнорирането. Двата фонда, този за преструктуриране и този за бекстоп, не са достатъчно големи. Фонда за преструктуриране ще бъде около 60 милиарда евро и аз не бих подкрепила да увеличаваме тази цифра. Защо все пак да не приемем, че има и национална роля във връзка с преструктурирането ликвидността. Радвам се, че говорихме за механизма за подкрепа, така наречения бекстоп. Надявам се, че тази тема ще може е, да бъде приключена през следващите няколко седмици, поне това е надежда на всички. Механизма за подпомагане и за подкрепа всъщност отразява размера на нашия фонд. Ние като съвет за преструктуриране казваме, че, че трябва да заплатим определена сума, която обаче не е неограничена. Така че тук дискусията, струва ми се, вече горе-долу е поела по ясен курс. По отношение на ликвидността, още преди Банко Популаре, а и след това, казахме, че в случай, че дадена банка изпадне в затруднение, причината за това може да е от една страна липса на ликвидност, но трябва да видим какво ще се случи и че в понеделник сутринта пазарите няма да искат да работят с съответната преструктурирана институция, която разбира се е в много по-добро състояние, отколкото в петък. Трябва ни някаква предпазна клауза и някаква последна мярка, последно средство за тези случаи. Решението може да бъде намерено само единствено с централните банки в еврозоната – евросистемата. Дебата в момента все още тече. Това, което обаче за мен е много важно, е следното. Когато разгледаме риска, който е свързан с това да даваме заеми, свързани с ликвидността, той се намалява, защото говорим за една банка в процес на преструктуриране, която преживява рекапитализация това не би трябвало да води до сериозни рискове. Има различни модели, които се проучват. За момента обаче, струва ми се, интереса да продължим с това не е твърде висок. Аз съм относително спокойна, че ако това е необходимо, ще бъде намерено, ще бъде един вид решение. Ако нямаме в понеделник решение за ликвидност, нямаме и преструктуриране. Благодаря. Имаме последен въпрос от Педро, социалисти и демократи. Извинявам се. Благодаря, госпожо председател. Следствие на дебата от тази сутрин по Банковия съюз имам няколко въпроса към госпожа Кьонинг. В момента назрява времето за завършване на банковия съюз, едината схема за застраховане на депозити във връзка с националните банки, доколко е важно да имаме такова споделяме. Ако искаме да спрем връзката, е много важно да имаме някакво споделяне с помощта на тази застрахователна гаранционна схема или нещо друго. И второ ми въпрос. Изглежда, че онова, което беше решено, не изглежда решено за определени хора, определени избирателни региони. Във връзка с механизма за подкрепа, нещата явно се върнаха назад в определени региони. Може ли в това изслушване да ни кажете защо е важно да имаме този допълнителна подкрепа като част от механизма за преструктуриране? И последен въпрос – а ако нямаме адекватни разпоредби за начина по който европейските банкови групи използват своя капитал и ликвидност, ако имат пълна гъвкавост по това как да използват капитала и ликвидността на няколкото географски локации, на които са разположени, какво? Дали това няма да направи по-трудни за преструктуриране тези големи е, групи? защото те могат да прехвърлят тази ликвидност и капитал. Ще се опитам да отговоря на първия ви въпрос. Всъщност ще се опитам да отговоря първо на втория ви въпрос, защото първият и третия въпрос, според мен, са свързани до известна степен за мен. Механизма за подкрепа 55 милиарда в крайна сметка е една сума, която надявам се няма да ни потрябва, но е последното средство, което можем да използваме в процеса на преструктуриране. По-скоро пазара има нужда от това и ние да знаем, че имаме тази възможност за подкрепа, да знаем, че ако се случи нещо с една голяма банка, ние имаме достатъчно средства, които ще ни позволят да решим проблема. Така че, колкото повече доверие имаме, толкова по-малко вероятно е да се наложи да използваме този фонд. След това, колко е важно да имаме споделяне на отговорността и на риска в схемата за страховане на депозити. Нещата са малко странни. Принципно имаме европейски надзор, европейско преструктуриране, по принцип говоря. И след това, когато стигнем до, до една група, нещата са малко по-различни също време, но обаче, ако нещо се случи с филиала в моята страна, Националният гаранционен фонд е в риск и той трябва да се използва, затова трябва да има предпазни клаузи. Това води до част от дискусията около вътрешния емрал, който в крайна сметка може да доведе до по-добро възможност за преструктуриране на групата, но всъщност фрагментира капитала вътре в групата. За мен е дискусията за схемата за застраховане и всички останали неща всъщност трябва да бъдат обсъждани заедно. От друга страна, нека да бъдем реалистични. Аз не споменах една наистина гореща тема за банките но За първ път им вменихме тази отговорност през 2019-2020 година и ще бъде ключов приоритет за 2020 година, а именно да изготвят така наречените сценарии за we would have to write down equity, we would have to write down certain other capital instruments, we would have за а, спасяване това, което изискахме от банките е да подготвят много подробно как точно ще работят нещата, кои са техническите стъпки, които предстои да се вземат в случай, че имаме участие на частния сектор при спасяването на дадена банка. В Европейския съюз имаме различни компетентни законодателни рамки и всяка банка е помолена да направи това нещо веднъж за компанията, за дружеството майка и след това за филиалите. Ако загубите вървят нагоре, капитала трябва да върви надолу. Обаче, когато преминем границата, въпросът е как вървят нещата. Необходимо е да имаме някакви договорености, които да гарантират това. Това е необходимо, за да осигури сигурност и на филиалите. И може би, за да можем да се обърнем към вас и да кажем, фрагментацията на капитал не е необходима, но трябва да има на определени места изменения в законодателството. Въпреки това, още не сме стигнали до този момент. И така, мисля, че приключихме с тази тема. Много благодаря на всички членове на комисията, на моите колеги. Благодаря, госпожо Кюнинг. Сега ще прекъснем за няколко минути и ще продължим в 16 часа за следващата точка от дневния ред.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 think you can start So uh, let's resume the meeting. Нека да подновим работа. 14 и 15 точка заедно. Изисквания за доставчиците на платежни услуги Лидия Перейра от НП. 4 минути. Muito obrigada, Sr. Presidente. Um, I will speak in English. Uh, firstly, I would... Благодаря, ще говоря на английски. Искам да благодаря на колегите, които излязаха с изменения. Благодаря за приноса към дебата. Благодаря за подкрепата от страна на секретарията на ЕКОН. Техните съвети винаги са много полезни за успеха на съвместната ни работа. Това е консултационна процедура и по двата доклада. Трябва да изготвим становище на парламента по тези предложения. Целта ми с тези доклади бе на първо място да включа пет проблема, които ни вълнуват. Първо цифровизацията, сътрудничество, модернизация, блок, веригите, защита на данните и упростяване. Разбирам, че това е консултационна процедура и съвета вече е стигнал до компромис по окончателния текст. Независимо от това, обаче смятам, че трябва да защитим позицията си и да подсилим ангажимента си по тези теми. Измамите с ДДС са голям проблем за националните данъчни администрации. Липсата на комуникация между тях води до загуба на ДДС при трансгранични операции, както и недостиг на изплащането. Говорим за милиарди евро загуба, приходи и измамите стават все по-изтънчени и затова има нужда от такъв отговор от страна на законодателите и администрацията. Поради тази причина реших, че не е нужна упростената процедура искам да въведем една нова процедура при цифровизираната епоха и този въпрос да се разглежда. С удоволствие ще обсъдя тези въпроси по време на пленарната ни среща през декември. Ще се възползвам от тази възможност да благодаря на колегите за подкрепата на искането на моята група темата да влезе в дневния ред. Кратък преглед по регламента и по директивата. Първо по регламента имахме 23 изменения, които бяха подадени. Те вървят в същата посока и говори се за повече обмен на информация, по-детални данни, повече статистика, повече компромиси от страна на държавите членки и по-широка роля за Европейската комисия. Предложените компромиси са балансирани. Те казват, че ние искаме да са равни условията, що се отнася до административното сътрудничество между данъчните <clears throat> органи. Що се отнася до директивата? 45 изменения бяха подадени, голямата част от тях подобряват доклада, допълват предложението по същия начин, по който и тези изменения, които бяха подадени към регламента, описах ги преди секунда. Смятам, че съветът има ясна позиция в една такава процедура за консултация. В крайна сметка има и окончателната дума но ние може да кажем какво ни безпокои и да кажем какви са альтернативните варианти, различните становища, които излизат, що се отнася до задълженията на доставчиците на платежни услуги, обогатяват дебата. Смятам, че можем да балансираме нещата, последните позиции на съвета, с повече амбиции, с предложения, които да бъдат обсъдени в бъдеще имаме различни гледни точки и по двете досиета. Например, сроковете за изискванията за доставчици на платежни услуги, но мисля, че може да се постигне баланс. Най-общо смятам, че можем днес да постигнем висок резултат, да се одобрят две предложения, които почиват на прагматични решения, амбиции, да се подчертае идеята, че искаме да се борим с ДДС и измамите, да подчертаем, че Европейския парламент иска да участва в общите усилия за подобряване на сътрудничеството по данъчните въпроси. Мятам, че има необходимите условия да одобрим позицията на парламента, която да е по-амбициозна от тази на съвета. По този начин ние ясно казваме, че искаме повече сътрудничество, но че имаме и по-висок ангажимент при борбата с данъчните измами. Благодаря. Thank you. Now for uh, Caroline uh, from Shadows first. So Zaba Molnar from S&D. Зава Молнар от социалистите има думата. Köszönöm a szót, elnök úr. A határokon átnyúló áfacsalások Благодаря. Измамите с ДДС в трансграничен план са една сфера, която е огромна. Има дори специализирани фирми, които се занимават с това. Затова трябва да предприемем стъпки. Аз съм унгарец. И ДДС-то при нас е 27%. Най-високото в Европейския съюз, а може и в света, не знам. Но Унгария всъщност е едно така развъдник на измама с ДДС. Имаме дори специализирани фирми, дружества, които специализират а, с това как да се избегне плащането на ДДС, както и да се направи активно данъчно планиране. Те помагат а, на хората да избегнат данъци, особено ДДС и настоящите е, правила всъщност им дават тази възможност. Трябва да направим така, че данъчните власти, банките да обменят ясна информация. Това трябва да е задължително, така както е записано в предложението. Трябва да има единна рамка за настоящия регистър на операциите на банките, така щото да стане по-лесно да се идентифицират най-големите измамници. Смятам, че доклада е балансиран. Искам да поздравя докладчика за отличната работа. Стигаме до момент, в който има само малко разминаване на становищата между ни, но то са дребни технически моменти. Надявам се накрая всички да гласуваме за този доклад. Има едно нещо, което колеги ще помоля да подкрепите. Има едно изменение, според което Новите правила трябва да влязат максимално бързо в сила и мисля, че това е от общ интерес. Това е единствения начин да преборим измамите с ДДС в трансграничен план. Благодаря. И аз ви благодаря. Ковайк от Реню. Thank you. Thank you, Chair. Um, thank you. I would like to first uh, thank the rapporteur uh, for the, Благодаря на докладчика за проекто доклада. Отлично е работил нашия докладчик. Без споменато, че тези две досиета са много важни за борбата срещу измамите с ДДС. Това е важна стъпка напред. Също така ще повторя казаното от докладчика. Много са важни тези досиета. И за да можем да сме пригодни за цифровата епоха. Това не бива да се забравя. Трябва постоянно да се извършва надзор, за да се прилагат правилата за ДДС и сега и те да отговарят на целта, която им е поставена и да се преборят с измамите с ДДС. Що се отнася до укрепването на административното сътрудничество, ние наистина подкрепяме срока, който е, е записан там. Три години да бъде той, а не две. Става дума за съхранение на документите в рамките на три години. Излязахме с някои изменения за изискванията с доставчици на платежни услуги. Подобряваме текста на съвета по този начин. Съвета има един още от октомври общ подход прият. Измененията, които сме подали, са в следните области. Изискванията за отчетност, отчетност, което да намали също така административната тежест и когато доставчиците не разполагат цялата информация, няма как да ги задължаваме да се отчитат за нещо, което не притежават като информация, но това са технически елементи и изменения. Подкрепяме голямата част от измененията, които са подадени. Те вървят по същия път. Логиката е същата. Искаме паричен прак за задължението за отчетност. Също така и че тук става дума за трансгранични плащания. Това също е важно да се каже. И накрая подкрепяме това, че трябва да се избегне допускането на ам, измами тип въртележка. Благодаря отново на докладчика за сътрудничеството и дискусиите. Надявам се да приемем решението си днес. При гласуването по-късно. Uh, the... Някой за зелените иска ли да се изкаже? Не. Идентичност и демокрация? Някой? Няма. Колегата Юрзика от ЕКР. Like Искам да благодаря на докладчика и на колегите за бързия подход, който бе и конструктивен. Мисля, че има консенсус за това, че измамите с ДДС в Съюза до голяма степен са трансграничен проблем. Сътрудничеството между държавите членки е необходимо, за да може да има ефикасна борба с този проблем. Екофин стигна до общ подход преди месец. Консултациите ни едва ли ще окажат голямо въздействие. Член 113 от договора за функционирането на Съюза казва, че съветът с единодушие ще приеме правила за хармонизиране на законодателството в сферата на данъчното облагане след консултации с Европейския парламент. На 8 ноември е, излезе информация на сайта на съвета. Те казват, че ще приемат общия подход без повече дискусии, след като текста премине през преглед от лингвисти и от юристи. Тук обаче, виждате, не се говори за консултациите с Европейския парламент. Съвета не го споменава. Подкрепям принципа на единодушие в съвета по данъчни въпроси, както е споменато в 113 член, но все пак вярвам, че целият член трябва да бъде спазен, включително консултацията с парламента. Така че смятам, че парламента трябва да настоява пред съвета по този въпрос, то целта на консултациите може да означава само консултации. Но тази процедура явно в случая не е сработила. Thank you, Dimitris Papadimoulis, for... Пападимулис за ГУЕ. Благодаря, ще говоря народния си език. Моля да си сложите слушалките. А, освен ако не сте научили гръцки. Благодаря на госпожа Перейра и за двата проекто доклада и още повече за компромисните изменения, с които излезе тя. Тя ни ги изпрати и те ясно показват, че е положила огромни усилия за да включи голямата част от измененията, които се подадаха от докладчиците в сянка на всички политически групи. Виждам, че има огромен консенсус сред всички политически групи, защото борбата с измамите с ДДС е проблем, е трън в очите ни. Това струва много на националните економики, на европейската економика и на честните граждани и бизнеси. Те плащат по-високи данъци, само и само да балансират загубите, които всъщност идват от такива данъчни измами, извършени от онези, които не действат правомерно. Това също е и в вреда на конкурентоспособността, защото така се дава предимство на онези видове дружества, които извършват измами. Европейската комисия смята, че загубите възлизат на 137 милиарда евро. И ако погледнем разбивката по държави членки, има огромна разлика, зависимост от страната. А, но ако всички искаме да овладеем този проблем, имаме нужда от повече европейско сътрудничество. Не може отделните държави и членки да се борят сами с този проблем. И така, дами и господа, смятам, че трябва да си задаваме въпроси от по-политически тип, а не само технократските въпроси. Защо? Защо повечето разкрития за измами от е ДДС идват посредством журналисти, разследващи или подаващи сигнали, а и защо механизмите на Европейския съюз или механизмите на национално ниво не разкриват а, такива скандали. И мисля, че въпросът тук е има ли липса на политическа воля или пък нямаме необходимите механизми, които ще помогнат а, за хармонизиране на законодателството за да затворим пробойните, които дават възможност за измами. Този доклад се опитва да насърчи административното сътрудничество, хармонизацията, обмена на добри практики и освен това предлага пътища за нови технологии. Още няколко конкретни коментара искам да направя. Смятам, че трябва да подходи малко по-радикално в подхода си към определени елементи. Нужна е по-голяма прозрачност и достъп до данни. Като в същото време а, запазваме правото на личните данни. Мятам, че данните трябва да се съхраняват за по-дълъг период от време, за да се проведат необходимите проверки и да няма измами. Още нещо Имаме нужда от по-стрикни санкции и наказания за онези дружества, които се занимават с измама. И смятам, че въпросите за ДДС и данъчното облагане трябва да се разглеждат малко по-широко, за да можем да запълним всички пропуски, защото електронната търговия се възползва от тези пробойни и така се извършва измама. Смятам, че това са темите, по които ще мислим, когато гласуваме. Благодаря. Сега ще дам думата на Каролин Едри от Генерална дирекция Таксут. Um, uh, um, Благодаря. Благодаря на Европейския парламент и на докладчика за работата по доклада. Вижда се значимостта, която придавате на борбата с данъчните измами и по-специално тези с ДДС. Както казаха и самите депутати, това е един проблем, който все още не е изкоренен в Европейския съюз. Отново той е сред приоритетите за новата комисия – Uh, Трябва да се работи повече за улесняване на спазването на законодателство от страна на дружествата и засилване на борбата с данъчните измами. Много се радваме, че получаваме такъв доклад от парламента по такова предложение. Смятам, че измененията, с които сте излезли, засягат всички въпроси, с които се борим. Споменахте цифровизацията, нуждата да се засили сътрудничеството, да се подобри достъпа до данни от страна на данъчните власти. И това предложение цели да запълни тези пробойни. Uh, uh, Явно всички мислим в една и съща посока – Повечето от измененията можем само да приветстваме, макар че някои от тях отиват отвъд приложното поле на предложението на Европейската комисия, но смятам, че може да продължим да работим по част от тях. Например, когато говорим за засилване на еврофиск и по-добра статистика за измамите. Европейската комисия наскоро организира среща на върха на данъчните администрации на 28-те държави членки. На тази среща те обсъждаха точно такива въпроси и опитаха да идентифицират какви са предизвикателствата и какви решения могат да намерят заедно. Този въпрос ще остане на масата за преговори. Организираме една конференция петък Брюксел за ДДС и технологиите. Там ще се разгледат част от въпросите, споменати в доклада, като например как може да овладеем технологиите, така че да улесним събирането на данни, борбата с измами, включително и блоквериите. И накрая някои от измененията намаляват ефикасността на предложението. Визирам агрегираните данни. Ако агрегирате прекалено много данните, тогава картината се изкривява, нямате ясна представа от бенефициарите и не може да се видят отделните транзакции. Това е единственото, по което виждаме някакъв риск. Но иначе много благодаря. Благодаря на докладчика и на членовете на парламента за подкрепата. Thank you. And back to the rapporteur. Давам думата на докладчика Перейра, НП. Much, Chair. Um, I would like to thank all for the comments and contributions or for this. Благодаря за коментарите и идеите в този дебат да се създадат по-добри условия за данъчните администрации, ефикасно да се борим с ДДС измамите в електронната търговия, да подобрим административното сътрудничество, споделянето информация за преодоляване в оперативен план на измамите. Мисля, че ще имаме силна позиция на парламента след гласуването. Първо на нашата парламентарна комисия, след това на парламента. Както казах, процедурата е консултация с парламента, но ние в крайна сметка вървим към целите на комисията, разбираме позицията на съвета, но ще кажем, че сме амбициозни и искаме да отидем още по-нататък. Надявам се резултата от днешното гласуване да бъде добра отправна точка за обсъждането в пленарна зала. Надявам се да е една възможност тази тема не само да се включи в политическия дневен ред, но и да бъде обсъден от политическите групи едните седмици. Благодаря ви. So I remind you we will have a vote on these two files at 5 В 5 часа ще гласуваме по тези две досиета. Господин Мавридис отсъства или всъщност не е тук още. Предстои негов доклад. Има ли някой, който е упълномощен да говори от негово име? so we will adjourn because it's uh, before time for that uh, uh, point in the schedule. Малко е рано за тази точка, така че за две минути правим пауза, за да дойде времето за тази точка. So let's resume the meeting. Please have you... работата на заседанието. Моля да седнете. Thank you. So let's get to point... И така продължаваме с точка от 16, точка 16 годишния доклад за ЕЦБ за 2018 година. Докладчик е господин Костас Мавридас от Социалисти демократите. Имате думата за 5 минути. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря ви, господин председател. Извинявам се за закъснението. И време, че нямам нужда от 5 минути. Годишният доклад за ЕЦБ за 2018 година. Най-напред бих искал да благодаря на всички колеги за предложенията им. Общо 312 изменения бяха внесени. Следващата стъпка ще бъде разглеждането им на заседанието от докладчите в сянка и изготвянето на компромисния текст. Господин председател, възнамерявам да подходя по същия начин, както работих до сега. А именно, подхода, с който изготвих този текст. Um, Опитах се да бъда възможно най-балансиран, да подзема един полезен, но и конструктивен текст, да не избягвам критиката, където има нужда от такава, но все пак да се съсредоточа върху темите, които засягат преди всичко мандата на ЕЦБ и политиката на Централната банка. Пак казвам, основната ми цел беше да намеря компромиси, доколкото е възможно. И в тази рамка се опитах, ще се опитам да включа в компромисният текст всички идеи, които бяха споменати в съответните изменения. Ще взема предвид внесените проекти изменения и основните теми, които ще обсъдим на заседанието с докладчиците в сянка, ще са следните – само няколко от тях. Въздействието на политиката на ЕЦП за економиката на еврозоната и ограниченията на тази политика, последиците за економическият растеж и реалната економика, бъдещето от напрежната политика до изграждането на банковия съюз, особено по отношение на схемата за застраховане на влоговете, ролята на ЕЦП в по отношение на изменението в климата и много други. Не възнамерявам да се встъпвам в по-подробни дискусии на този етап, но е достатъчно да отбележим, че измененията с различна политическа оценка и насока. Но все пак ми се струва, че имаме достатъчно общи точки и се надявам, че ще успеем да постигнем добър компромис. Мнозинството от колегите в този парламент имат за цел да подобрят функционирането на еврозоната и да засилят ролята на еврото. Ето защо съм оптимистично настроен и се надявам, че в крайна сметка Европейския парламент ще, успра... ще отправи правилното послание към ЕЦБ. Ето защо, пак повтарям, очаквам с нетърпение ползотворните дискусии на постоящите седания с докладчите в Сянка. Thank you. So we have three min- minutes for each. Благодаря ви. Сега давам думата на всеки докладчик в сянка за по 3 минути. Започваме с Агнес Еврен от НП. Благодаря ви. Благодаря на докладчика Косас Маврида за отличната работа и доброто сътрудничество. Благодаря и на колегите от НДП и на координаторът ни Маркос Фербер за изготвените изменения и съответното сътрудничество. Поредицата от изменения, които внесохме, се придържат стриктно към мандата на ЕЦБ, за да се гарантира повече яснота на, в проекто доклада. Настояваме по редица теми, като например прешната политика на е, ЕЦБ и основната цел е именно гарантиране на ценовата стабилност. Също така припомняме, че паричната политика не може да замести нужните структурни реформи. Също така подчертаваме колко е важно да се преразгледа паричната политика в дългосрочен план и в частност програмата за изкупуване на активи. По отношение на твърде ниски, на трите ниските лихвени проценти, отбелязваме колко са отрицателни въздействия последиците за потребителите и спестяващите. Отбелязваме също така и рисковете свързани с криптовалутите, използването им за, за, за плащателно средство и ролята на еврото на световно равнище. Според също така е важно да подобрим усилията за подобряване на разбирането на решението на ЕЦБ от страна на гражданите. Скоро ще започнем обсъждане на компромисните изменения, за да можем да гласуваме доклада в, нашата, в тази комисия през месец януари. Благодаря ви. Няма представител на Виню. В такъв случай продължаваме с, с Тасис Якрумунес от Зелените. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Мавридес, за работа, като свършихте и ви благодаря за това, че ни обясни как възнамерявате да работим от тук нататък. Как възнамерявате да вземате по всички тези 312 днесени изменения. И вчера се срещнахме с госпожа Лагард и тези теми бяха обсъдени и мисля, че и резултатите от тази среща бяха отразени в измененията. От името на зелените бих искала да обърна внимание на някои от приоритетите, които са особено важни за нас както вече споменаха колегите, с крипто, криптоактивите и цифров, и цифровите валути и ролята на централните банки е важна тема за нас. Разбира се, ние не сме единствената група, която настоява а, да се говори за криптоактиви, а не за криптовалути, тъй като това не са реални валути. И също така по отношение на рисковете с засилването на тези продукти, мисля, че е добре да можем да намерим някакъв удовлетворяващ компромис. Подкрепяме също така съвместни всичките усилия, които полага ЕЦП само с другите централни банки, както ни обясни вчера и госпожа Лагарта, за да се разгледат различните възможности и различните рискове предизвикателства по отношение на цифровите валути на централните банки. Важно е също така да се споменят измененията в климата и ние предлагаме всъщност има отдел цял раздел в доклада посветен на темата, защото Европейски съюз вече е поел ясен ангажимент за спазване на целите на пръщото споразумение, ЕЦБ също и едва миналата седмица Европейският парламент потвърди своята, ангажи... своята ангажираност с обявяването на извънредно положение по отношение на климата. Ето защо ние настояваме да бъде въведен, да, да се обособи специален раздел в доклада, посветен на изменението в климата. По поръчната политика на ЕЦБ отбелязваме, че някои изменения малко надх... се прекаляват с, с критиките. Съгласни сме, че неконвенционалната позиция на ЕЦБ по, в, по отношение на предишната политика може да има някои отрицателни странични ефекти, но продължава да има и положителни, положително въздействие. И докладът ни би, би следвало да съдържа конструктивна критика и от тази гледна точка подкрепяме докладчика. Освен това не трябва да обвиняваме ЕЦБ за всичко. Фискалната политика също играе своята роля, както и частният банков сектор. Неутралността по отношение на пазарите. Мисля, че има възможност за преразглеждане на този принцип. и е, възможността за продължаване на инвестиции в е, промишлеността с а, голям въглероден печатък, но има възможност да се обсъдите тези тема и по-нататък. Този доклад е възможност да се преразгледа как може да се устрои архитектурата на, финансов контрол в Европейския съюз. Смятаме, че обособява специфичен орган за банково застраховане. Не е лоша идея, тъй като има прекалено голяма разпокъсаност на, в рамките на Европейския съюз. И така че смятаме, че може да се почерпи ам, пример от модела Twin Peaks. И може би днес е да се поднови тази дискусия. А по отношение на работа на половете, много сме далеч от постигане на тази цел в институциите, особено в областта на институциите за финансов надзор и регуламе... регулация. Това са приоритетите ни. Благодарим ви за бъдещото сътрудничество. Thank you. Uh... Аз ви благодаря. Ако не се лъжа, нямаме представител на идентичност и демокрация. В такъв случай давам думата на Йохан фон Ондерфелд от ЕКР. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика и на останалите докладчици в Сянка за отличната работа. господин, когато обсъждахме проектото доклада, господин Епинг се изказа от мое име, тъй като нямаше как да присъствам. Паралелно се провеждаше заданието с тристранните преговори по бюджет за 2020 година и в качеството си на, на председател на комисията по бюджети трябваше да присъствам. Заедно с колегата Епинг сме на мнение, че проектът доклада, макар да съдържа много ценни елементи, пропуска много добра възможност да се отправи конструктивна критика или да бъде критично конструктивен, както искате го кажете. Т.е. да подходим по-критично към политиката на ЕЦБ, защо внесохме 34 изменения. Няма да се спирам на всяко едно от тях, но ще е, обобща основните ни искания в пет а, точки. Първо, независимостта на ЕЦП. Тя е от ключово значение. Ето защо тя е несъвместима с а, желанието ЕЦБ да участва активно в водначите на политически кампании. Това трябва да се избегне на всяка цена. На второ място смятаме, че в нормално, по, в нормални обстоятелства фискалната политика и пъщата политика би трябвало да се уравновесяват ако е скъпа паричната политика, е добре да има по-силен контрол при бюджетната политика и т.н. Uh, Много случаи на криза трябва взаимно да се подсилват, но в момента не сме в кризисно положение. На трето място, умереният економически растеж, смятам, че трябва да се уточни тук, че политиките на ЕЦБ също играят а, своята роля в а, тази неудовлетворяваща тенденция за намаляване на позитивността. Проучванията показват, че е, дълготрайните ниски, дори отрицателни лихвени проценти водят до създаването на среда, където могат да оцелят само те наречените дружества зомбита, т.е. дружества, които не биха оцелели, ако лихвените проценти бяха по-високи или поне бяха на нормални равнища. На четвърто място е схемата за гарантиране на влоговете. Тя е важна на съществена част от банковия съюз, но няма да бъде приета на политическо равнище в редица държави членки, ако в други държави членки не се положат доста усилия за намаляване на необслужваните кредити, които продължават да присъстват присъстват прекалено много в банковите системи на тези държави членки. И не на последно място този доклад пренебрегва се по очевидните отрицателни последици от политиката на ЕЦБ. Не е изчерпателен списък на тези последици следните. Нарушаване на финансовите пазари чрез изкривяване на оценката на риска, все по-високи равнище на привличане на капитал и на натрупване на държавен дълг и също така образуване на всякакъв вид балони. В моята собствена страна мога да направя оценка на последиците от 300 милиарда евро, натрупани по спестовните сметки. Това всъщност е загуба на покупателна способност и тя е всъщност загуба с 20% за последните 10 години, което е огромна загуба. Също така има и последици за пенсионните фондове и още едно последствие, което не бива да, да понебрегваме, има именно изпращане на погрешни послания към политически свят, тъй като централните банки непрестанно повтарят, че могат да направят повече, ами могат да ви връча, че политиците ще си позволят да правят по-малко. Така че трябва да, се да спрят отдавна отлаганите структурни реформи. Или казват други думи, с нашите изменения искаме да допринесем за една по-цялостна и по-критична оценка на политиките, водени от ЕЦБ. Благодаря ви. Сега думата има Димитрис Пападимолис от Обединената левица. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на Костас Мавридис за проекта от доклада, който ни представи и за направеното изложение. Смятам, че този проект доклад представлява добра основа за по-нататъчно разискване. От името на нашата политическа група внесохме 32 изменения, защото искаме да засилим съдържанието на доклада в няколко насоки. На първо място – не може само да се каже, че економическия растеж ще се забавя в Европейския съюз. Има опасност от нова економическа криза и ЕЦБ, и господин Драги, и госпожа Лагард самите го признаха. И предвид тези обстоятелства трябва да засилим до изграждането на економически и паричен съюз. И тук нещо липсва. Става дума за третият стълб, а именно Европейската схема за гарантиране на влоговете. Вече от години политическите групи, различните представители на политическите групи отхвърлят предложението на Европейската комисия, което се ползва подкрепата на ЕЦБ и вече ми омръзна. Ако не постигнем някакъв напредък, няма, по това досие няма как да, изгр... да, да изградим банковия съюз. А се върви ръка за ръка с намаляване и споделяне на риска, но някои хора смятат, че риска трябва да се сведе до нула преди да се приложи схемата за страховане на влоговете. Но ако изберем този вариант се излагаме на огромна опасност. Освен това бих искал в доклада да се, да се обърне повече внимание на по нужда ЕЦБ по-активно да взема участие в борбата с измененията на климата. Преди няколко дни Европейския парламент с огромно мнозинство е, прие резолюцията, с която се обявява извънредно положение по отношение на климата. И, ЕЦ, и госпожа Лагард също по ангажимент ЕЦБ да се вземе по-активно с темата. Сега очакваме думите да се превърнат в дела и очакваме също така Европейската комисия да представи своята нов зелен курс. И друга важна тема е, са последиците от Брексит. Смятам, че трябва по-активно да се задействаме в подготовка на Брексит и не на последно място, държа да отбележа, че през последните няколко години неравенството се засили както регионалното, така и социалното неравенство. Това пък от своя страна значи, че по отношение на паричната и бюджетна политика трябва да се, зами... да се обмисли по-гъвко прилагане на пакта за стабилност и растеж. Може би няма да е зле за бъдеще да се обсъди нов пакт за заетост и растеж. Ето защо с нетърпение очакваме проекто, компромисните проектоизменения, които ще ни предостави докладчика, но мога да ви уверя, че ние сме против отслабване на доклада Мавридис или да допуснем някои политически групи да успеят да заличат цели части от него. Благодаря ви. Сега отново дам думата на докладчика Костас Мавридис. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Мисля, че това, което чухме, показва, че има различни виждания и различни посоки, което а, всъщност а, обогатява диалога и проекто доклада. Пак казвам, ще направя всичко възможно, за да постигна балансирани компромисни изменения, които да е възможно на всички ни да гласуваме в подкрепа на този доклад. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Припомня ви, че се предвижда доклад да бъде гласуван на 22 или 23 януари, а гласуването в пленарната зала се очаква да бъде през месец февруари. И сега ще направим почивка до 17 часа, когато започва гласуването. Good afternoon. I think we are... Колеги, струва ми се, че вече всички сме в залата. Можем да започнем с гласуването. Първо, преди да започнем с гласуването, трябва да изпробваме системата. Ще ви помоля, когато сте готови, нека да направим пробно гласуване. Начало на пробното гласуване. Това е само проба, но по този начин проверяваме кой е тук. Край на гласуването. Добре. В такъв случай можем да продължим и да гласуваме препоръката за назначаване на член на съвета на ЕЦБ. Първо започваме с колегата Фабио. Ще гласуваме тайно. Моля, гласувайте. I have to say that. Uh, it seems there is... Изглежда, че НП имат един човек повече, който гласува. Няма проблем, вече всичко е наред. I think we can close the vote. Край на гласуването. 51 за, 5 против. Приема се. Второто е одобряването за назначаването на госпожа Изабел Шнабел за член на изпълнителния съвет на ЕЦБ. Отново ще гласуваме тайно. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. 41 за, 13 против, 4 въздържали се, приема се. И така. Можем да преминем към следващото нещо, което ще разгледаме. Представителя на Европейския парламент в статистическия консултативен комитет, господин Вербер Ланген и а, неговото евентуално одобряване за този пост – отново тайно гласуване. Моля, гласувайте. Всичко е наред. Край на гласуването. 43 за, 10 против, 4 въздържали се, приема се. Okay, we move to the... Преминаваме към следващата точка. Изискванията за доставчици на платежни услуги. Лидия Перейра е докладчик по тази тема. Започваме с изменение 22. За. Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 30 против. Отхвърля се. 23-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. За. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 38 са подкрепили. 30... Извинява се председателката, тъй като има инцидент с кафе. Okay. No worries. That's okay. No problem. <laughs> the list is safe. Okay. <laughs> okay. We are 31. on 31. I'm... Стигнахме до изменение 31. Съжалявам за а, този малък инцидент с кафе. Измерение 31 за против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 34-то изменение за против въздържали се приема се. 37 изменение за против въздържали се Приема се. 38 е идентично по съдържание. 39-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 40 за против въздържали се отхвърля се. 41 за против Въздържали се? Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. 43. За против, въздържали се, приема се. Нека да направим все пак проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, да. Go to six. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против против, въздържали се, приема се. Номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 12 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Нека сега да направим гласуване по предложението на комисията, както е изменено по именно гласуване, моля. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 51 гласа за, 4 против и 3 въздържали са. The... Сега гласуваме върху мерките за засилване на административното сътрудничество с цел борба с ДДС измамите. Отново докладчика е Лейла Перейра. Започваме с компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме нататък към компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека сега да гласуваме по измененото предложение на комисията. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 50 гласа за, 2 против и 5 въздържали се. Uh, Минаваме към гласуването за, за, за справедливото данъчно облагане. Започваме с изменение 41 за против въздържали се. Нека да направим проверка електронно. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 гласа за, 32 против. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към изменение 52. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис ДА. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76-то изменение за. Против. Въздържали се. Бих искал отново да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис е за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 Отхвърля се. Компромис Ай. За. Против. Въздържали се. Приема се. 105-то изменение за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за, 31 против. Компромис J за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис L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 Изменение компромис П за против въздържали се приема се Изменение 135 за против въздържали се Изглежда, че се отхвърля. Може ли само да проверим? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 33 гласа. 141 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис R. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Ю. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. 160 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис W за, против, против, въздържали се, приема се. 164-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Добре, нека да направим проверка. Изменение 168. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 173-то изменение за против въздържали се отхвърля се. you want to do a check? Проверка ли искате? По 173 проверка, моля гласувайте. Oh, I didn't... Hmm? Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Добре, добре. Yeah, I thought they... Compromise XX. Компромис Хикс. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Хикс. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Y. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение за против, въздържали се, приема се. Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. Amendment 22. 22 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. <clears throat> Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АА. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 изменение за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АБ за против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и две за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис АЦ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 400 изменени за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. И така, окончателно гласуване по предложението за резолюция с настъпилите изменения, електронно гласуване. Моля гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. 40, 40 за, 11 против, 6 има въздържали се. Yes. Thank you very much. So, now we vote on the early... И така, препоръка да не се отправя възражение по международните счетоводни стандарти 39 и за отчетно 7 и 9. Motion for early non-objection. Това е предложението. Кой е за? А не, тук. Какво е това? We vote... Гласуваме анблок. Първи и втори параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме по съображението от 1 до 7. Анблок, моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. И след това гласуваме пак анблок, първоначален текст от А до Е. За, против, въздържали се, Приема се. Под текста електронно гласуване. Моля гласувайте. Close the vote. Adopt. Край на гласуването. Приема се. 40 за, 3 против, 11 въздържали се. Okay, this meeting is closed. The next... Закрием заседанието. Следващото заседание ще бъде на 12 декември 2019 от 12 до... От, извинете, от 9 до 12.30.